да работят за постигане на поставената цел, за да могат и последните проблеми да се изчистят. Благодаря. Дами и господа, нашият дебат да приключи. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Доклада Джил Чичестър, дейността на Комисията по петициите. И бих искала да помоля господин Чичестър да вземе думата. Господин председател, господин комисар, благодаря, че ми дадохте думата. За мен е удоволствие да ви представя този доклад. По по-подробно описание на работата на комисията. През повече на 460 петиции бяха недопустими и над 500 бяха допустими през 2011 година. Аз бих препоръчал на колегите да погледнат статистическите таблици, които съм приложил, защото те са доста интересни относно происхода на петициите, темите, които са основ, които отразяват основната загриженост на нашите граждани и страните, е, които, е, от които идват тези петиции. Основно те са по, е, свързани с основните права, а, а Германия е страната, от която се получават най-много петиции, най-много немски граждани е, подават е, жалби, след това са испанците, Италия. А колкото до съдържанието, а, основните права по-скоро са залегнали в испанските е, петиции и след това в германските. Обединението кралство е някъде на 6 или 7 място по жалбоподаватели. Значи, може би Предвид а, начина по който се възприема Европейския съюз в Обединеното кралство, тази цифра е малко странна, но в в една също от основните теми е свързани с собствеността и по-скоро с имотите в други страни. Над 70 петиции са свързани с имоти по Испанското крайбрежие а, някои от тях, повечето от тях на практика са подадени от испански граждани. Значи не става дума само за а, е, нарушаване а, е, правата на собственост на чужденците в Испания. Също така трябва да отбележиме увелича, увеличения брой на петиции, които засягат въпроси, които не са в рамките на компетентност на Европейския съюз. Може би това може да се счита като комплимент, т.е. гражданите се обръщат към нас, за да намериме някакво решение на техните е, проблеми. Бих искал също така да поздравя парламента за това, че е, изработи един много так, достъпен и а, лесен за работа веб-сайт. Също така а, имаме отлично сътрудничество с между нашата комисия, комисията по петиция и службата на Европейския е, омбудсман когато става дума за проблеми свързани с лошото функциониране на европейските институции. Смятаме, че един от проблемите, който най-често се среща в жалбите, е проблем свързан с управлението на отпадъците и затова се обръщаме към държавите членки да вземат необходимите мерки. Също така в петициите се споменава развитието на Испанското крайбрежие и екологичните проблеми, които проистичат от това. Това е с няколко думи съдържанието на доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателя. И аз сега моля господин Шефкович да даде мнението на комисията по Аз също искам да благодаря първо на докладчика господин Чичестър за работата свършена по изготвянето на докладчика, на госпожа Мацони и на цялата комисия по петициите, чиято работа е отразена в този доклад. Е, докладът е, е, показва кои са най-важните области, от които се оплакват гражданите. Комисията работи в тясно сътрудничество с комисията и ще продължи да обменя мнение с нея. Днес е подходящ момент да изкажа своя, своето уважение към комисията, която е ангажирана с прилагането на правата на гражданите бизнеса и е, предприятията в Европейския съюз. Комисията се радва, че, е, че допринася за вашата важна работа. Внасянето на петиции от страна на гражданите е, е един от инструментите, с които може да се спечели доверието на гражданите в тези трудни е, времена. Е, ние споделяме вашето мнение, че гражданите трябва да бъдат поставени на първо място. Те винаги са били и ще продължат да бъдат в центъра на нашата дискусия. В доклада Лихтенбергер, който предстои да бъде е, е, разгледан, също се казва, че Комисията по петициите играе важна роля на свързващо звено между гражданите и комисията. За това комисията винаги включва глава посветена на петициите в своя годишен доклад за прилагане на европейското законодателство. Голяма част от петициите води до започване на производства за нарушение срещу страните членки. През следващите седмици ние възнамеряваме да осъвременим статистиката относно държавата държавите, от които идват петициите. Е, на това място искам да е, изразя нашата воля да продължим да работим с парламента. Както е, каза господин Чичестър, е, е, е, вие винаги сте получавали нашата подкрепа за повече от хилядата петиции, които постъпиха през 2011 година. Тези петиции помагат и при анализа на приложението на европейското законодателство. Важно е също така и моите колеги от комисията да продължат да посещават дебатите на вашата комисия Позволете ми да кажа няколко думи за Европейската инициатива на гражданите, в която Комисията по петициите играе важна роля. Европейската гражданска инициатива влезе в сила на 1 април. Комисията, е, както знаете, е, предостави своите сървъри е, на разположението на доставчиците и започна един процес на сертификация. За мен е важно гражданите да се възползват от своето ново право и е, ние работим в тази посока. Подчертавам, че комисията е, е, продължава е, да работи с комисията по петициите и ще продължи да го прави. Председателя, благодаря господин комисар. Сега ще дам думата на господин Преда за две минути. Благодаря, господин председател. нашата комисия, работата на нашата комисия не се обсъжда всеки ден в пленарна зала, но работата, която вършим е изключително важна. Защото ние приемаме петициите на гражданите и защитаваме европейските граждани. Именно за това ежегодно провеждаме множество изслушвания, водим тесен диалог с Европейската комисия, с държавите членки и с други институции, например Европейския омбудсман. Около половината от е, Петициите на гражданите, за голямо съжаление, са недопустими, тъй като не са от компетентността на европейските институции. Ето защо мисля, че гражданите трябва да бъдат информирани по-добре както за правата си, така и за правомощията на европейските институции и на Европейския парламент. Организирането на изслушвания в връзка с петициите може да допринесе именно за подобряване на този информационен процес. Освен страните, които изреди господин Чичестър, като Германия, Испания, Италия, страни от които идват най-много петиции от граждани, има и други страни, чието петиции са се увеличили Полша и Румъния. Това означава, че както гражданите на така наречените стари държави членки, така и гражданите на новите страни имат интерес от защита на правата си. Петициите са свързани с е, околната среда, вътрешния пазар и други важни сфери на дейност на Европейския съюз. В заключение искам да кажа, че адекватното използване на инструмента петиции трябва да бъде от полза на европейците. Господин Пуштинаро. Комисия Европене. Господин заместник председател на Европейската комисия. Първо искам да благодаря и да, на господин Чичестер и да го поздравя за този отличен доклад. Бих искал също така да му благодаря за отличното сътрудничество, както и предишните години и миналата година получихме много петиции е, свързани с нарушаване на европейското законодателство в областта на околната среда. И за това трябва да приканим държавите членки да е, обърнат по-голямо внимание на този проблем. Цел трябва да може да се запази е, национал... да се запазят националните богатства, природните богатства, които са уникални в много страни. Необходимо е да имаме един пакт за околната среда и бих искал всички промени, които ще се въведат в, и които ще залегнат в в директивата за ОВОз да наблягат на независимостта на експертните оценки. Знаете, че все повече и повече получаваме жалби за нарушаване основните права на европейските граждани. Аз от името на европейските граждани из... моля всички държави членки, настоявам всички държави членки да осигурят свободно а, е, придвижване на хора из, из Европа, независимо от техното полово ориентиране също така. Сега, за две минути давам думата на госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Комисията по петициите е една от най-важните комисии, защото тя създава връзката между гражданите и институциите. Господин Чичестър разпомена някои факти от е, статистиката. От 1997 година над 20 000 петиции са били сградени. 2200 е, петиции през е, последния период. Причината за това е, че гражданите са загрижени за прилагането на европейското законодателство на национално равнище и ние трябва да отговорим на тази загриженост. Е, една от най-важните теми, които се засяга е околната среда. 20% от процедурите за нарушения са в тази а, а, област, най-вече за оценка на въздействието върху околната среда. Мисля, че ние не сме успели да транспонираме това законодателство законодателство. Имаме множество случаи, които касаят точно това. Също така и в моя избирателен район има такъв случай. Друго нещо, което беше изтъкнато, бяха пречките, пред които се справя свободното движение на хората. Например, невъзможността за пътуване без подкрепа за хората с увреждания. Опасявам се, че свободното движение на хората се затруднява, тъй като много държави не предлагат тази услуга. Мой опит работейки в комисията по петициите, показва, че трябва да сме честни с гражданите, не трябва да даваме грешни, а, не, погрешни а, а, обещания. Благодаря за три минути, госпожа Алкин. Ja, tak, herr formand, og jeg vil tilslutte mig den tak, der har været til... Председател, Искам да поздравя и аз господин Чичестър за, за отличния доклад. Няма да повторя казаното от колегите. Но смятам, че трябва да се възползваме много повече от компетенциите на тази комисия, която е много близка до гражданите и чрез нея някакси да, да разгласим, да направим рекламата на това, което прави Европейския парламент и Европейския съюз. В член 18 в доклада се казва, в точка 18 на доклада се казва, че че е, отчитаме добро сътрудничество с Испания, но малко е, малко е странно подобно твърдение предвид броя на е, петициите поступили от Испания. Надявам се, че утре ще приемеме изменения 5 и 6, защото смятаме, че закона за испанското крайбрежие е, е е, е в а, противоречие с всички европейски норми. В него не са залегнали разпоредби, свързани с защита на околната среда. Няма и достатъчно защита на правата на древните собственици. Единствена от защита се ползват големите предприятия. но има и страшно много нарушения на законодателството и на закона. Аз мисля, че всичко това трябваше да да залегне по-ясно в доклада, защото е, всички тези е, развитие и събития имат отрицателно влияние. Но при всички случаи този доклад е полезен за гражданите. Смятам, че утре ще можем да постигнем някакво съгласие и да изпратим едно силно послание към Испания, а, защото Утре е последния ни шанс да изпратиме наистина едно силно послание, едно ясно послание на Испания за промяна на законодателството. Да кажем не, не дейте се извинява с нас. Защото докладът е, в сегашния си вид на практика дава право на испанските законодатели. Аз мисля, че всички трябва да бъдем обединени, единни и да кажеме на испанците, че подобно, е, подобни, подобни неща не могат да бъдат е, извършвани тук нататък. Сега давам думата на следващия оратор. Господин председател, дами и господа, тук имаме, тук на нова Европа е, е взела думата. Колегите чехи, поляци в момента се изказват. Е, и, и, и това показва новото отношение към комисията е, към, на, за петициите. Пет, комисията под петициите е, е последното спасение, ако, така, ако мога да го нареча така, на загрижени граждани граждани, които не знаят вече към кого да се обърнат. Много от тях обаче е, виждат в Европейския парламент само и единствено е, комисията по петициите, единствената комисия, към която могат да отправят е, конкретни въпроси и да поискат решение на конкретни проблеми. Тази комисия комисията по петициите на практика разглежда едни е, дълбоко политизирани е, проблеми, проблеми, които са от политическо общество, е, включително и е, проблеми свързани с е, газопроводи, нефтопроводи и така нататък. За съжаление обаче Европейският парламент а, следвайки а, европейски е, Комисията по петициите е, взе е, решение, което не е в унисон с мнението на много от гражданите на европейския въпрос. Колкото до Испания, по радио Копе това е радиостанция в Барселона, която не можеше да излъчва. Но а, с а, помощта на нашата комисия радиостанцията успя да спечели своят а, процес пред съда. Така че ние можем да помогнем много на а, нашите граждани. Доколкото знам, полски граждани са изпратили жалба до, а, а, до комисията по петициите, свързана с вноса на а, автомобили а, втора ръка, използвани автомобили и митническите а, и митата, свързани с тях. Благодаря. Следващият оратор. Господин Салавраков, господин председател, господин Чичестър наистина е подготвил отличен доклад – но нека и аз да направя своите бележки към него. Работата на комисията по петициите е от изключително значение, защото тя допринася за защитата на правата на европейските граждани. Много е положително това, че през 2011 година броят на петициите е нараснал. Комисията по петициите се занимава с широк кръг от теми. Свобода на движение, вътрешен пазар, основни права, право свързано с опазването на околната среда и прочие и прочие. Това са все теми, които са в центъра на вниманието на комисията по петициите. В доклада е записано, че петициите в областта на економиката и финансите в последно време са се увеличили, което е свързано с голямата дългова криза в Европа. Броят на петициите всъщност отразява за грижите на европейските граждани. Затова смятам, че е важно процедурите в Комисията по петициите да се подобрят, да се усъвършенстват, да станат по-прозрачни и да се информират гражданите повече. Благодаря сега за две минути следващи урад. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Чичестър за добрия доклад. В този доклад правилно са отразени успехите на комисията. Същевременно обаче доклада обръща внимание на нещата, които са означение за комисията и за които трябва да се направи подобрение. Надявам се да продължим добрата работа от последните години, защото ние предлагаме е, на европейските граждани възможност да се оплачат, ако с тях не са се отнесли справедливо. Ако разгледате по-внимателно доклада на господин Кашман, ще видите, че е нямало маловажна тема. Ние покриваме голям диапазон от тема и не ни липсва смелост да работим и по деликатни тема, теми. Комисията по петициите представлява пряк контакт между гражданите, Европейския съюз и Европейския парламент. Ние провеждаме множество мисии за установяване на фактите и тук, по време на тези мисии гражданите за първи път влизат в контакт с Европейския парламент. Дори само поради тази причина нашата комисия трябва да продължи да съществува. Естествено, всичко, което се прави, може да бъде и е, подобрено. Какво трябва да се подобри според мен? Първо, е, трябва да се опитаме да скъсим времето за обработка на петициите. Не първо да има вътрешна процедура в нашата комисия, след което дълго време да чакаме съответния отговор от комисията. Е, знам, че понякога комисията твърде дълго чака отговор от страните членки. Това също трябва да се ускори. Освен това, трябва да намалим броя на недопустимите петиции институции и е на трето място трябва да подобрим сътрудничеството с е, комисиите, които отговарят за петициите защото не получаваме от гражданите е, допълнителни информации. Благодаря сега за минута и половина господин Кашман. Господин председател, бих искал да поздравя господин Чичестър за отличния доклад. Разбира се, за нас най-важното е, че ние сме всъщност интерфейса между гражданите и институциите по проблеми свързани с Европа. Но ние наистина трябва да насърчаваме много повече държавите членки да, е, да вземат съответните морки. Нека да, да, да припомня само че от 2004 година над 100 петиции, свързани с проблеми в Испания, бяха решени положително, но аз приветствам създаването на работна група с която да работи по проблемите, свързани с имотите в Испания, но те трябва да направят и конкретни предложения, свързани с справедливи компенсации за експроприираните собственици. Също така проблемите свързани с свободата на предвиждането, ромите, бракове на хора от един пол – в директивата от 2004 година се казва, че в Европа се осигурява свобода на движение на всички, независимо от техните специфики. Благодаря, господин председател. А сега господин Войчеховски. Благодаря, господин председател, казва господин Войчеховски. Бих искал да поздравя господин Чичестър за отличният доклад и да да подчертая огромната работа, извършена от Комисията по петициите. Нейната работа не винаги е много видима, защото за разлика от другите комисии, тя не предлага конкретно закони, документи, но тя е, е унази, е, онова звено, което поддържа диалога с е, гражданите, комисията и останалите институции. работата с конкретните, с отделните лица е много важна, защото на практика ние, ние по този начин можем да установиме по какъв начин се прилага конкретно закон, на който ние сме приели тук. Много хора а, изпращат а, петиции. Разбира се, не всички от тях са а, допустими е, но имам чувството, че нашата комисия не разполага с достатъчно средства предвид огромната роля, е, огромната работа, която би могла да свърши. Може би трябва да потърсим някакво по-тясно сътрудничество с други комисии. В доклада обаче липсват е, някои, е, може би, информации, свързани с ефективността наистина на е, петициите, какво е станало после, дали жалбоподавателите са е, били контактувани по-късно, дали техните искания са били задоволени и така нататък. Колкото до недопустимите петиции, разбирам, че не можем да обработим и разгледаме всички петиции, но е, гражданите, които ни изпращат е, петиции, по-специално тези, които са недопустими, е, трябва да по някакъв начин да получат удовлетворение. Просто те може би трябва да, да, да получат отговор да, или от техните, от органите на държавите членки, или от някой друг орган. Е, бих искала също така в бъдеще да наблегнем на проблемите свързани с хармонизирането на ДДС. Има много е, жалби е, на тази е, на, на тази тема. Много често гражданите се се оплакват от неправил, неправилното прилагане на разпоредби и закони е, за ТВА. Следващи. Госпожа Манцони, няма да се изказвам по критиките, които бяха изразени тук. Докладчикът господин Чичестър сам им отговори, а аз му благодаря за отлично свършената работа. Мисля, че след една година дейност можем да направим положителна равносметка. Броят на петициите е променен, увеличен. Също и съотношението между допустими и недопустими петиции се подобри. Общо можем да кажем, че комисията работи по-ефективно. По-ефективен е и инструментариумът, с който разполага тя. Числата показват какво е направено, за да се до подобри до, достъпа на гражданите до Комисията по петиции. Това са важни инициативи. А, докладите по собствена инициатива също нараснаха като брой, което е положително което и говори за интереса на гражданите. Говори и за това, че работата на комисията е полезна за европейския гражданин. Това, което ми се струва особено важно – е, че комисията по петициите се занимава и с гражданската инициатива, която започна през 2011 година и благодаря на господин комисаря за това, което каза по този въпрос. Защото целта е да се даде възможност за демократична инициатива. През 2011 година Комисията по петициите доказа, че е важен инструмент, който служи на европейците. Сега за една минута госпожа Герингер де Едерберг. Важна роля в процесе мониторования права wspólnotowego. Комисията по петициите играе много важна роля в отношенията между гражданите и институциите и за прилагането на европейското законодателство. Затова нашето внимание трябва да се насочи специално към жалбите за неправилно прилагане на европейското законодателство. Съда на европейските общности се произнесе за абсолютното спазване на основните права на гражданите. Трябва също така да отбележиме необходимостта от създаване на едно гише за гражданите. Трябва също така да провеждаме един по-сериозен и строг мониторинг на прилагането на законодателството в областта на околната среда. Сега господин... Първо бих желал да поздравя господин Чичестър за чудесния доклад. Е, да поздравя останалите колеги, които работиха усърдно за изготвянето на този доклад. През 2011 година 2000 е, петиции бяха определени за допустими по член 2001. Огромен брой петиции. Трябва да отдадем дължимото на комисията, която свърши огромна работа. Е, имах честа да работя по тези е, петиции от името на моите избиратели продължение на 6 години а, никой не обърна внимание на техните жалби, свързани с а, токсични отпадъци. И тъй като нищо не се беше случило в техния а, регион, а, където беше установена концентрация на кадмиум, кадмий 6 е, много по-високо от допустимата. Те се обърнаха към комисията по петициите. Комисията по петициите взе решение, беше определен срок от 3 години за правителството да отстрани последиците. Бих искал работата да се разшири, всички граждани да могат да се възползват от нея и да видят каква е ползата от нея. Председателя благодаря за една минута господин Табайди. Thank you very much. Тистат Шефчович, бистошур, колегак. Уважаеми господин комисар Шефчович, господин председател, колеги, Комисията по петициите е нещо като съвестта на Европейския парламент и на Европейския съюз. Тя е щит за спазването на основните права на европейските граждани. Затова и подкрепям доклада на господин Чичестър. Наистина, Комисията по петициите върши много добра професионална работа. И е много важно, че има тясно сътрудничество между Комисията по петициите и Европейската комисия. Това е изключително важно, защото обикновено става дума за нарушаване на основни права. И много е жалко, че през последните месеци постъпиха увеличен брой петиции от Унгария, защото унгарското правителство въведе с задна дата нови разпоредби за пенсионното осигуряване на а, държавни служители. Благодаря. Минута и половина, господин Валенса. Благодаря, пане Благодаря. Господин председател, дами и господа, миналата година Комисията по петициите се занима предимно с два проблема. А, околната среда и защитата на основните права. А, над 1400 са е броя на жалбоподавателите, но част от тези петиции са недопустими. Това означава, че трябва да информираме по-добре гражданите за функциите на нашата комисия. Мисля, че участието ни в гражданската инициатива е от огромно значение – Комисията по петициите има много голям опит във връзките и отношенията с гражданите и за това трябва да работи заедно с Европейската комисия по гражданската инициатива. Необходимо е да имаме и по-добри е, контакти, по-добри средства за контактуване и да създадеме едно единно гише за европейските граждани. Това само ще улесни нашата работа. Госпожа Гон. Благодаря. Аз също искам да поздравя автора на отличния доклад. Увеличеният брой на петициите показва колко е важно за гражданите да бъдат уважавани нашите ценности. Много от гражданите познават добре правата си и държат да могат да ги упражняват. Парламентът и комисията за тях са партньорите, към които трябва да се обърнат, когато страдат от дискриминация. Увеличеният брой петиции показва колко по-строг става контролът върху държавите членки във връзка с спазването на правата за основните права, например, петициите се увеличиха от 26 на 131. Но не е важното да дадем отговор на петицията, а да помогнем да се намери истинско решение. Това може да стане само при добро сътрудничество. За една минута господин Булан. Благодаря, господин председател. Комисията по петициите ще участва пряко в работата на, за ин, е, гражданската инициатива. Това наистина е от огромно значение гражданите имаха комисия, към която да се обърнат, а от сега нататък ние ще спомагаме, спомагаме и за подобряване на европейското законодателство. Ние трябва да продължаваме да бъдем е, привилегирования събеседник на гражданите в Европейския парламент, но много често гражданите се сблъскват с юридически е, хаос и е, неразбори и се обръщат към нас. Но е, вместо да, намер, вместо да намериме европейско решение, ние прехвърляме нещата на субсидиарността. Нека да, нека да дам примера с транснационалните е, разводи. Става, става дума наистина за транснационален проблем, но и за чисто европейски проблем. А, много, много, много за много родители има проблеми а, с а, посещението на децата, с вижданията на децата, когато а, им, те имат а, няколко гражданства. От Германия получаваме много а, петиции, свързани с правата на децата, но все още не, не работиме по този проблем. Затова смятам, че в много случаи европейското законодателство не може да отговори на загрижеността на гражданите. Трябва да имаме допълнителни средства, за да можем да решим този вид проблеми. Много ви моля да спазвате времето, с което разполагаме, защото няма да имаме превод по-късно. Петиция Като заместник председател на комисията по петициите, стигнах до извода, че подаването на жалба на петиция е най-добрият метод да се запознае обществеността с конкретния проблем, с който са се сблъскали гражданите. През 2011 година петициите отново бяха свързани преди всичко с нарушаване на основните права. Искрено се надявам, че за в бъдеще няма да има толкова много петиции, свързани с политически теми, защото това е национален, а не общностен прерогатив и за това ние ги обявяваме за недопустими. А, например, свободата на на, на медиите, на изразяване в медиите. Миния проект Роша Монтана в, Румъния или шистовия газ. Това са а, въпроси, които могат да бъдат предмет на петиции. А въпросите, които са на дневния ред на държавите членки, много лесно влизат и в нашия дневен ред. Много често обаче се политизират е, посещенията на делегации на комисията ни. Да, ние сме членове на политически групи в Европейския парламент, но оплакванията на гражданите са надпартийни. Can... Има желаящи за спонтанни изказвания, затова минаваме към изказването на пани комисар Шеф. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж на господин Чичестър и комисията по петициите госпожа Мацони за отличното сътрудничество, за чудесната работа. Ние от комисията, разбира се, ще се опитаме да задълбочим нашето сътрудничество и да ам, го направим по-видимо. През следващата година възнамеряваме да включим работата на комисията по петициите, ще бъде включен, е, да бъде включен в е, годишния доклад за прилагането на правото на Европейския съюз. От комисията по петициите получаваме много важна информация, отразяваща жалбите на гражданите относно прилагането на правото на Европейския съюз. Бих искала още веднъж е, да кажа как ние приветстваме плановете на Европейския съюз да поддържа и да апдейтва а, е, а, е, своя вебсайт, защото това ще допълни картината на това как работи комисията по петициите, с какво се занимава, какви са отговорите дадени от комисията. Изобщо тази инициатива за вебсайта е отлична и ще продължим сътрудничеството в тази а, посока. Искам да реагирам реагирам на две неща, които бяха много често споменати. Първо, относно петицията за околната среда. Две изказвания бяха направени. Едно от господин Буштинаро във връзка с директивата за ОВОз. Предложението беше гласувано на 26 октомври. И бихме искали чрез това ново предложение да направим процеса по-кратък, по-ясен е, и такъв, че да се подобри качеството, например, че с използване на кредитирани оценители и така нататък. Смятам, че по този начин ще се из... Е, процесът ще стане по-чист и гражданите е, ще могат да се уверят, е, че оценката въздействието върху околната среда се прави добре. Второ, искам да се спра на въпроса за Испания и ето законодателство, повдигнати от госпожа Окън и господин е, Кашман. През последните години комисията многократно се занима с този въпрос, тъй като ние знаем, че е голям брой на жалбите не само на испански граждани, но и и на други европейски граждани. Ние следим отблизо нещата по изработването на нов проекто закон. Поддържаме контакт с испанските власти. Комисията ще продължи да следи много внимателно този процес и да внимава за това дали се нарушава европейското законодателство или не. За заключителни думи давам думата на господин Чичестър. Председател, благодаря господин комисар. Бих искал да благодаря на всички депутати за милите думи. и аз не, наистина имах нужда някой приятел да седи и да ми казва, спомни, че и ти си смъртен. Това показва доброто сътрудничество, което сме имали в комисията, както и това, че всички отчитат, че вършиме е, важна и значителна работа. Много от е, колегите споменаха важната работа на комисията, която трябва да отговаря на жалбите. Ние знаеме, че вие се опитвате винаги да намерите задоволителен отговор на жалбите и благодаря за това. Аз е, е, наистина съм впечатлен от броя колеги, които взеха думата тази вечер. Това само доказва значимостта, която се отдава на работата на нашата комисия. Защото тя е всъщност от огромно значение за гражданите на Европа, защото отговаря пряко на тяхните загриженост. Сега да отговоря на въпросите. На въпроса на госпожа Олкън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 съюз. Давам думата на госпожа Лихта.